Hello, uh, and welcome. Добър ден, добре дошли на тази пресконференция с председателите на комисиите по рибарство, по регионално развитие и по селско стопанство. Темата е какво да очакваме от номинираните за комисари преди изслушванията им, а изслушванията ще бъдат другата седмица. Искам да благодаря на тримата председатели Кадек, Шекерски и Михайлова. Давам думата на господин Кадек. Вижте, тази конференция бе организирана за да пообясним как ще процедираме с изслушванията на кандидата комисарите. Вече има определени кандидати и съответния график. Аз отговарям за комисията за риболова. Моите колеги ще говорят за съответните свои ресори. Що се отнася до изслушването на кандидата за комисар за риболова, ние ще очакваме той да има две правомощия. Той ще отговаря и за околната среда, и за риболова, което може да представлява известен проблем. В такъв смисъл ще задаваме въпроси. Също така ще искаме да чуем как той си представя общата, реформата на общата политика за рибарството, което започна още през миналия мандат. И след това искаме да обясним, че бихме желали дейността по риболова, която е много важна економическа дейност в Европа и която се развива в така наречения син растеж – да чуем в тази рамка как ще се развива тази дейност. Също така, в парламентарната комисия по риболов и парламента като цяло държим изключително много да се развива този отрасъл по един отговорен начин, да се опазват ресурсите, но и да си остава това важна економическа дейност, която да е свързана и с териториално планиране, което пък е свързано и с ресора на регионалното развитие. Така че ще питаме комисаря какво е неговия поглед по тази дейност и как си представя той своята работа с комисия, парламентарната комисия за риболов и генералната дирекция риболов на Европейската комисия. Как ще се координира дейността? Също така ще отправим и по-технически въпроси за така наречените технически мерки, които се изпълняват, за досиетата, които ще бъдат разглеждани, за различни риболовни приспособления и ще отправим въпроси в целия парламент всъщност за връзката между комисията и парламента, така наречените изпълнителни актове, с които ние настояваме да се изпълнява в цялост договор от ЛИС. Сабон, т.е. да се отдават изцяло прерогативите и пълномощията на парламента, така както са предвидени в Лисабонския договор. Така че имаме много, много теми, които ще повдигнем и тогава вече ще вземем своето решение. Заедно с Комисията по околна среда, разбира се, защото всъщност а, той ще има два ресора и ще трябва да може да, се, да постигнем съгласие двете комисии. Благодаря, господин Кадек, госпожа Михайлова. Thank you. Thank you very much. Благодаря. Благодаря на организаторите за това, че ми дават възможност да говоря на български. Ще продължа на български. Изслушването на кандидата за комисар по регионално развитие е тема, която стои на дневен ред в Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. Ние имахме подробна делова среща с координаторите на групите в комисията, обсъждахме процедурата за изслушването и имаме готовност да осъществим изслушването на кандидата за комисар на 1 октомври сутринта, както е определено в графика за изслушванията на комисарите. Има много теми, които са обект на интерес сред членовете на Комисията по регионално развитие, но те са от много голямо значение за развитието на регионалната политика. На първо място ние ще искаме да чуем силни уверения от бъдещия комисар по регионална политика, за това, че Европейската комисия ще следва изпълнението на реформираната регионална политика, която предполага активно участие на всички партньори, ангажименти на страните членки а, и голяма отговорност а, както на Европейската комисия, така и на Европейския парламент. Ние ще очакваме да чуем как бъдещия комисар – си представя партньорството с Европейския парламент и с всички партньори, които участват в процеса на реализация на регионалната политика. Очаквам да се зададат въпроси във връзка с забавянето на плащанията и недостига на средства при реализацията на проекти по регионална политика – за страните членки. Това е въпрос, който вълнува всички страни членки и той след себе си води въпрос, който е свързан с това как бъдещия комисар си представя своето сътрудничество с колегите си от колежа, които отговарят за бюджет, за финанси и за разпределение на финансовия ресурс. Това е един кръг от въпроси, който задължително ще бъде поставен пред бъдещия комисар. А, що се отнася до а, една от темите, които бяха обект на много а, дискусии при подготовката на пакета – за регионална политика в плановия период 2014-2020 година. Това са макроекономическите условия, които се поставят пред страните членки и системата за контрол и реализация на макроекономическите условия. Очакваме номинирания комисар да изложи своето виждане по това как ще бъде гарантирана прозрачна процедура, която ще даде възможност на страните членки, но и на регионите и отделните бенефициенти по оперативните програми да реализират своите програми, но а, да а, спазят и новите условия на реформираната регионална политика. Както виждате, въпроси има много, мога да продължа с дълъг списък, но това е основния кръг като начало. Благодаря. Thank you very much. And now I would like to give the... Благодаря. Сега искам да дам думата на господин Секерски, председател на комисията по въпросите на селското стопанство и развитие на селските райони. Нашите парламентарни комисии имат а, някои препокриващи се функции в определени области. 2014 година е първата година, на новата финансова перспектива и на прилагането на общата селскостопанска политика, на общата политика в областта на рибарството, на новия подход към политиката на сближаване. И, както казах, в тези области ние ще имаме някои препокриващи се отговорности. Имахме европейски избори, в резултат на което бяха формирани нови органи, нов състав на Европейския парламент. Това означава и ново, нова възможност, като се има предвид общото състояние на Европейския съюз, нов подход към кризата, нов подход към външните ни дейности. които се различават съществено от тези в миналото. Нашата парламентарна комисия ще организира изслушване на номинирания за комисар господин Фил Хоган. Той ще отговаря за селското стопанство и развитието на селските райони. Ние ще имаме съвместно изслушване с Комисията по околната среда на комисаря, отговарящ за здравеопазването и безопасността на храните, тъй като комисията ЕНВИ отговаря в голяма степен за безопасността на храните. Ние ще работим през едните пет години с новите комисари. Искаме да разберем какъв ще бъде цялостният му подход за това как ще работи Европейската комисия и как ще си сътрудничи с нашата парламентарна комисия. Бихме искали да разберем как комисарят оценява прилагането на новата обща сълскостопанска политика и как вижда новите предизвикателства, пред новата съскостопанска политика, тъй като предстои преразглеждане на ОСП и бихме искали да разберем какво мисли за бъдещето комисарят. Ние вече имаме програма Ние имаме нова селско-стопанска политика. Някои други въпроси, като преките плащания, въпроси свързани с хранителната верига, също ще бъдат в ресора на комисаря. Той трябва да е запознат с положението на фермерите, на хранително-вкусовият отрасъл, на състоянието на съскостопанските пазари, намесите, също предвидените мерки за защита на фермерите, мерки като налагането на квоти по отношение на млякото, на захарта и прочие. Така че предстоят много неща. Ситуацията на пазарите се променя изключително динамично. Последната реформа намали чувствително възможностите за намеса на пазара. И друг кръг въпроси ще се отнася до цялостното развитие извън сектора на селското стопанство, защото това е въпрос, който е свързан и с кохезионната политика. Именно там ще се финансира голяма степен на развитието на селските райони. Тази взаимна зависимост следва да се отчита, тъй като става дума за огромни сфери, които ще използват средства от кохезионните фондове. Следва да отчитаме също и външното измерение, например налагането на ембаргото, както и споразумението между САЩ и Европейския съюз, също отношенията ни с Меркосур, с Япония, с въпроси, които са свързани с работата на СТО. Всичко това ще влияе върху развитието на земеделието в Европейския съюз. Освен това, ние трябва да обръщаме внимание и на проблемите, свързани с промените в климата, както и на енергетиката. Безопасността на храните също е важна тема. Стандартите за качество. Ние ще обсъдим тези въпроси с номинирания за комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните. Знаете, че безопасността на храните е тясно свързана с селското стопанство. Тоест, очевидно е, че обхватът на въпросите е изключително широк. Въпроса за делегираните актове, които се договарят между комисария и парламента ще бъдат друга тема. Сега Комисията по селско стопанство на Европейския парламент разполага с доста широки компетенции. Отношенията ни с Европейската комисия са много добри, но Европейската комисия иска също да запази своите собствени правомощия. Европейският парламент обаче иска да бъде добре информиран, да бъде консултиран. Тоест, въпросите, на които ще обърнем внимание, са много на брой. Ние искаме да обсъдим всички тези въпроси с номинираният за комисар и се надяваме, че сътрудничеството ни ще бъде добро. Ние сме чули хубави неща за него. Затова сме оптимисти за бъдещото ни сътрудничество. Благодаря ви. Благодаря. Имате ли въпроси? Румънската обществена телевизия Госпожо Михайлова, въпроса ми е получили ли сте писмени отговори от, на въпросника? И второ, ако ми позволите, как планирате да работите с новият комисар, след като комисията встъпи в длъжност? Каква ще е динамиката? Ще каните комисаря в комисията? Ще има ли други възможности за по-тесни взаимоотношения, отколкото сега? Благодаря. Благодаря ви, благодаря ви за този въпрос. Разбира се, надявам се нашето сътрудничество да бъде ефективно и много тясно между Европейската комисия, особено комисаря по регионална политика, и Комисията по регионално развитие към Европейския парламент. Нормално е ние да бъдем в много тясно сътрудничество. Нормално е комисаря да участва в изслушвания, но искам да подчертая, че периода, в който се избира нов комисар, съвпада с началото на нов планов период с подготовката на партньорските договори между страните членки и Европейската комисия, договорите за партньорство и подготовката на оперативните програми. Към днешна дата от необходимите 28 партньорски споразумения са подписани 16, според информация на комисията, т.е. предстои работа в тази насока, а от оперативните програми са одобрени само 6 оперативни програми. Предстои ни много тясно сътрудничество като да, за проследяване на този процес, който е от огромно значение за ефективното реализиране на кохезионната политика за периода 2014-2020 година. Аз вече отбелязах и това, че има сериозни промени в кохезионната политика, в регионалната политика. Те изискват добро сътрудничество и контрол от страна на парламента, естествено чрез парламентарната комисия, върху работата на комисията. Така че аз очаквам добро партньорство, добро разбирателство, сътрудничество, обмен на информация и а, същевременно партньорство в работа с други институции, като Комитета на регионите, например, партньорство в работата ни с структурите призвани да управляват финансите на Европейския съюз. Така че предстои ни сериозна съвместна работа. Благодаря. Thank you. Joanna, please go ahead. Ah, yeah. Follow up? No, it's about my first question. Допълнителен въпрос ли? Е, за въпросника имате ли писмени отговори? So, Joanna, go ahead. Отговора беше не. Ми? No, no, no. Joanna from Europolitics, then it's your turn. Uh, hello, Joanna. Joanna, Europolitics. Два въпроса за господин Шикерски. Първо, Имаше много отправени критики за неодавнашната реформа на общата селско-стопанска политика, като се твърди, че тя увеличава бюрокрацията. Очаквате ли новия комисар да работи по този проблем? Второ, преговорите, които засягат фермерите до голяма степен, очаквате ли новият комисар да ангажира вашата комисия повече в преговорите? И ако е така, къде смятате, че може да се постигне нещо повече? można powiedzieć, że zasadnicze pytania, bo odbiór Въпросите бяха от съществено значение. Опростяването, намаляването на бюрокрацията в рамките на обща селскостопанска политика все още не са се осъществили. И на този етап е, е трудно да се каже, тъй като реформата е в е, процес на изпълнение. Настоящата година е преходна година по въпроса, например, за екологичните мерки. И те са съществена административна тежест за фермерите. Освен това, засиления контрол също е допълнително натоварване за фермерите. И по наше мнение комисарът трябва да обърне особено внимание на тези въпроси. Като се има предвид предстоящият краткосрочен преглед на ОСП през 2016 година. Разходите трябва да са прозрачни, трябва да са в съответствие с правилата, заложени в обща сълскостопанска политика, което разбира се означава, че някои административни процедури трябва да бъдат изпълнявани. Става дума за пари на дънакоплатците – Ето защо разходите трябва да са в съответствие с очакванията на обикновените хора по отношение на опазването на околната среда, на предприемане на екологични мерки и прочие. Разходите трябва да отговарят на очакванията на хората, защото това са пари на дънакоплаците. Относно споразумението с САЩ, то ще има сериозен ефект върху сектора на селското стопанство. Аз съм евродепутат от 10 години и съм добре запозната с преговорите за либерализация на търговията в рамките на Световната търговска организация. Те допринасят за растежа, но за съжаление на определена цена за селското стопанство. Селското стопанство е сектор, който е, е специфичен по своя характер и доста често той е в губеща роля – защото то е по-различно от селското стопанство в САЩ, което е по-концентрирано и по-широко мащабно. Или ако имаме предвид други части на света, където някои стандарти, свързани с производството и опазването на околната среда, не се спазват. Стандарти като хуманното отношение към животните, социални стандарти, стандарти в сферата на трудовото законодателство и прочие. Преговорите ще бъдат трудни. След да имаме предвид, че в САЩ има и други предимства. Там цената на енергията е по-ниска. Нашето селско стопанство има своите особености. Ние обръщаме особено внимание на опазването на околната среда, както и на хуманното отношение към животните, но всичко това си има своята цена. Има опасност да загубим в конкуренцията ни с САЩ. Ето защо всички тези въпроси са от такава важност за нас. депутатите, които работим в Комисията по селско стопанство. Комисията по външна търговия иска да бъде водеща, но мнението на нашата парламентарна комисия също трябва да бъде чуто, защото селското стопанство е, е особено важно за Европа. Да, въпросът е важен, но разбирам, че няма достатъчно време. Да, следващият е. Клаудио Замфир от Румъния към госпожа Михайлова. Знаете, че Румъния не се справя много добре с освояването на европейските средства. Може ли това да бъде пречка пред госпожа Крецо, тъй като тя е номинирана? Благодаря ви за въпроса. А, бих искала да бъда разбрана абсолютно категорично и ясно че ние ще изслушваме номиниран кандидат за комисар, който ще поеме отговорността за работа по прилагането на регионалната политика в целия Европейски съюз, а няма да търсим отговорност от човек, който не е отговарял за това за изпълнението на определени програми или стратегически рамки в една отделна страна. разбира се, опита на Румъния е опит близък до опита на всички страни, които за първи период планов използват структурните и кохезионния фонд на Европейския съюз и се срещат с определени проблеми. Това е въпрос на административен капацитет, на степен на управление и на а, конкретика в управлението на отделните програми. Няма страна член в Европейския съюз, която да няма проблеми с изпълнението на програмите, така че аз разчитам, че по време на дискусията при изслушването на комисаря всички колеги ще се фокусират върху общата рамка и отговорностите на комисаря за провеждането на регионалната кохезионна политика в Обединена Европа. Благодаря. Благодаря. Други въпроси? Пол, заповядайте. Пол а, Хочесън от Агри Юроб. Въпрос към господин Шикерски. Е, как тълкувате вие опита на господин Хоган? Дали той е достатъчно добър експерт за този пост и какво смятат лидерите на политическите групи? Те казали ли се вече какво смятат за опита на господин Хоган, тъй като ви очертахте пред какви предизвикателства ще бъде изправен той? Pan komisarz desygnowany robi bardzo, sprawia bardzo dobre wrażenie. Miałem przyjemność... Кандидата комисарят, според мен, е много положителна кандидатура. Разговарял съм с него, координаторите също разговаряха с него. Той има огромен политически и управленски опит бил е министър в е, правителството на Ирландия. Отговарял е за ресора земеделие, работил е в е, земеделието, брат му е фермер. Тоест, е, той има съответния необходим опит. Освен това е достатъчно едър. и така само с фигурата си ще внушава идеята, че е достатъчно силен, освен опита му. Има ли въпроси за комисията по рибарство? Заповядайте. От Агенс Европа. Въпрос към господин Кадек. Считате ли, че новия комисар трябва да бъде по-мека по въпроса за мрежите. Cela pose un problème que le nouveau commissaire soit... И хилните мрежи. И какво смятате за обединяването на портфейла околна среда и рибарство? Всъщност това са два въпроса, които са а, много щекотливи защото тези а, тралове засягат а, цялото крайбрежие на а, Европа. Ние считаме, че направеното предложение е, е провокация от страна на госпожа Даманаки, която заема този пост в момента. Надяваме се, че Кармену Вела ще обърне внимание на този въпрос. Ние имахме дебат тази сутрин в Комисията по рибарство и почти единодушно считаме, че направеното предложение е прекомерно. Искам да подчертая, че този доклад беше гласуван в пленарна зала. Сега се намира на етапа на триалог. Но, за съжаление, нямаме особено правомощие. Става дума за преговори между съвета и парламента за постигане на окончателно решение. Комисаря Вела ще отговаря и по въпросите на околната среда и по въпросите на рибарството. Тоест поточник, даманаки, заети заедно. Ние се опасяваме, вече съм го споменавал, че има смесване на нещата. Екологичните аспекти на рибарството са безспорни, но има економически, социални аспекти, такива свързани с териториалното развитие. И по време на изслушването искаме да се разсеят всякакви съмнения, да няма никакво объркване. и това ще бъде направено съвсем официално по време на изслушването. Има две дирекции. Генерална дирекция а, околна среда а, и морско дело. Те трябва да продължат да работят. Това ще бъде под шапката на комисаря Катайнен. Знаете, че има такива хоризонтални групи. Околната среда и рибарството определено имат нещо общо, но следва да се отчитат и техните специфики. Надявам се да съм отговорил на вашия въпрос. Благодаря. Времето ни изтече, така че ще трябва да приключваме. Преди е, да приключим, искам да ви кажа, че на 25 септември ще има пресконференция в 10 часа с е, говорителя на парламента, господин Медук. Ако искате да чуете повече подробности, Елате в четвъртък в 10 часа сутринта. Господин Шекерски. Господин Шекерски, само още едно изречение от мен. В допълнение на думите на господин Кадек. Ние имаме опасение, че разделението на отговорностите или правомощията между отделните е, ресори е, разбира се, това се решава от е, председателя на Европейската комисия, но факт е, че е, правомощията или ресорите на парламентарните комисии не отговарят на разделението на ресорите на кандидат комисарите. Тоест, някои комисари според нас ще имат твърде широки е, ресори или портфолия, други твърде ограничени. Ще поставим този въпрос, но председателят на Европейската комисия, разбира се, решенията е в е, неговите ръце. Но ние пък трябва да мислим за бъдещето от друга страна. Благодаря, заповядайте. Напълно съгласен съм с колегата Шикерски. Трябва малко да доизясним тези неща. И е, за да кажа за тези, които се интересуват от е, рибарството, рибарството първия въпрос е, ще е прилагането на общата политика по рибарството. И е, първия въпрос от това е задължението за разтварване. За да може да се започне вече реалистично с е, изпълнението и във всички случаи добре е разпределено във времето. Искам да благодаря на тримата председатели на комисиите, благодаря за това, че присъствахте и благодаря на преводачите.